госпожо Калнина Лукашевица. Приключихме с дискусията по тази точка от дневния ред, а сега преминаваме към едноминутни изказвания по член 163 от правилника за дейността. Госпожа Естера Сферагут има думата. Благодаря ви, господин председател. През 2011 година комисията се ангажира да изготви проучване след което да направи препоръки на държавите членки за въвеждането на минимални норми и стандарти за хората с увреждания. Те трябва да имат достъп до транспортните средства, до образованието, до всички сектори в нашето общество. Европейската комисия трябваше да направи проучване за социално-економическите последствия от тези нови мерки, които имаха за цел да подобрят достъпа на хората с увреждания. В това проучване трябваше да се преценят и предимствата на въпросните мерки. Проучването трябваше да бъде изготвено през 2012, но излезе 2013, но така и не се стигна до никакви заключения. Необходимо е да знаем възможно най-бързо какви са резултатите от направеното проучване. Мерките, които се предлагат, имат много предимства, тъй като ще подобрят живота на много хора с увреждания. Благодаря. Следва е колегата Гирек. Благодаря ви. Взимам думата, за да призова е, Европейския съвет и господин Туск лично е, да е, предприеме нещо във връзка с плановете да се закрият компаниите, които се занимават с въгледобив, макар че те предлагат ефтина енергия. Това ще бъде пагубно за нас, още повече в условията на една силна зависимост от газови и енергийни и петролни доставки от чужбина. Ние бихме желали да създадем а, истински енергиен съюз в Европа а, на основата на а, общите преговори а, за а, на цените на газа и на енергията. Благодаря ви, господин а, Лю, Люке. Благодаря ви, господин председател. Е, след е, много години, е, в които насочвахме економическото развитие и на практика така, доведохме до просеч като яга редица граждани в Гърция, населението казва не, не желаем. И как ще продължим какво ще направим, след като става дума за демократично волеизявление при изборите в Гърция. В крайна сметка, при демократични избори гражданите са казали не желаем повече рестрикции и е, економии. Получава се конфликт между амбициите на Европейския съюз да участват в управлението в държавите и нежеланието на народа, на гражданите на тези държави да бъдат управлявани отвън. Е, държавите би трябвало е, сами да носят отговорност за своите политически действия. Благодаря ви, колега Люке. Следва колегата Яковчич. Od slovenskog ministra poljoprivrede gospodina за разлика от, е, словенски министр на земеделието, който вече подаде оплакване по отношение на сорта Сепарано, приветствам всички да се впишем в рамките на един диалог на добросъседство. Надявам се конфликтът да бъде разрешен възоснова на е, експертно мнение, тъй като сорта Терано се произвежда от стотици години. То е сорт с изключително високо качество, на което е познато от много години. Ето защо приветствам призовавам производителите на сорт Терано от Словения, Италия и Хрватия да намерят начин заедно да разрешат този спор. Аз лично идвам от Истрия и мога да ви уверя, че Терано е част от нашата самоличност и като жители на Истрия ние не можем да се откажем от него. Благодаря, колега Яковчич. Herr Kollege Flanagan ist nicht erschienen, deshalb Frau Kollegin Albiol Guzman. Господин Фланган го няма, така ще дам думата на госпожа Гусман. Благодаря ви. Напоследък установяваме, че в Испания има все повече а, е, репресии. А, е, всички протести биват а, е, инкриминирани. властите действат авторитарно. Някои хора получават 4 годишна осъдителна присъда, участниците в различни синдикати също биват хвърлени в затвора с 3 годишни присъди. Същото се отнася и за хората, които защитават колективните трудови споразумения. Има обвинения срещу някои от тях и ги грози затвор от 8 години. Същевременно Европейската комисия признава твърди, че правото на справедлив съдебен процес е спазено в Испания. Използва се сила прекомерно в Испания. А, така че нека да помислим дали това е Европа на свободата. Благодаря на колегата Бусман. Следва колегата Склеч. Уважаеми колеги, изказвам се от името на, граждански, на хрватските граждани, които се притесняват от начина по който правителството на Харватия провежда а, в момента сондиране за петрол и природен газ в Атлантическо море. Тези, при... Тези граждани се притесняват, че сондирането ще подложи на опасност околната среда и качеството на живота и работните места на голям брой местни жители. Националната агенция за околна среда и хидравичен контрол избягва своята отговорност съгласно европейските директиви и също така избягва необходимия диалог с останалите държави от Адриатическият басейн. По този начин те поставят под опасност не само безопасността и обществените интерес на гражданите, но също така подробват и възможността на други държави да опазват обществен интерес на собствените си граждани и призовавам да се предприемат мерки за преодоляване на тези проблеми. Благодаря ви, господин Шкирлец. Думата има господин Корал за една минута. Грация, грация президенте. Бене, е... Благодаря, господин председател. А, ние настояваме да не разглеждаме мафията непременно като приоритетен въпрос за Европейския съюз всъщност е, е, понякога е, се споменава мафията в някои от парламентарните комисии, в някои от нашите документи, но истински приоритет борбата срещу мафията все още не е станала за Европейския съюз. А също времено се нуждаем от едно споразумение антимафия, защото мафията е тази, която всъщност тласка народите към мизерия. Корупцията, която тя насажда, кражбите, които извършва. Ето, демократично трябва да се борим срещу престъпността и срещу бедността, което тя предизвиква. Колегата Пападакис има думата. Благодаря ви. Господин председател, количественото облегчаване, предвидено от е, Драги и плана за инвестиции на господин Юнкер, въпреки имената, които те носят е, и които са различни, на практика говорим за едно и също нещо и това е един подход, който е отгоре надолу, който се налага от Европейския съюз и от НАТО и от е, монополите и от елита. И това ще доведе до все повече и повече страдания за обикновените хора. а, партията на комунистите в а, Гърция ще продължава да се съпротивлява, тя ще продължава да се бори срещу монополите. Ще продължава да има народен отпор срещу Европа на капитала и на монополите. Благодаря. Е Благодаря ви, господин Пападакис. Думата има господин Стеховски. Е- Благодаря ви, господин председател. За много хора Гърция е мечтана държава, в която всеки иска да живее. За всеки го, освен за мен. Там хиляди деца биват отнемани от родителите си без е, някаква очевидна причина. Питам ви, до кога ще продължаваме да пренебрегваме тези практики? със собствените си очи съм виждал как никакви правни средства не помагат. Затова не може да се изненадваме от това, че литовски майки отвличат децата си. Една дама от Чехия се бори за да върне е, детето си. Тя не може да прегърне децата си, не може да им говори на чешки. И аз бих искал да попитам колко време ще пренебрегваме факта, че чешките европейските граждани е, биват нарушавани техните права. Благодаря ви. Е, колегата Саймън има думата. Моля, включете микрофона. No? This one? yeah, that's on. Yeah. Is that on there? Yeah? Um... Чувате ли ме? В моя избирателен район липсват 720 е, е, милиона евро които би трябвало да постъпят в избирателния ми район по различни програми, отпуснати от европейските фондове, поради арогантността на правителството на консерваторите, които очевидно не желаят да приемат някои от решенията на европейско равнище. Така че 400 хиляди е, е, е, паунда за определени региони, 300 хиляди паунда за някои от градовете, 90 милиона също за отделни селища и проекти. Всичко това в резултат на това непоносимо управление на консерваторите. Благодаря ви.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 искам да спомена нещо свързано с Германия. Може би ще бъде интересно да знаете, че от 1 януари тази година влиза в сила закон за задължителна минимална заплата, която засяга дори и транспортните предприятия, включително и от източна Европа. И предвиденото заплащане е от 8 евро и 50 цента годишно, което е, е четири пъти по-високо от минималната заплата в Чехия. И по този начин можем да кажем, че това, тази, това изискване за минимална заплаха ще наруши вътрешния пазар, ще бъде намеса в националните системи на другите държави и представлява пречка пред свободното движение на вътрешния пазар. Това е нарушение един от основните принципи на Европейския съюз и според мен не би трябвало да е правно допустимо подобен закон да се прилага и до услугите предоставени от транспортни оператори. Благодаря ви, господин Захардил. Думата има господин Пат. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, днес не може да не спомена случващото се в Украина, защото конфликта в Украина трябва да бъде решен незабавно от световната общност. Най-логично би било да се стигне до ново примирие и да се постанови и да се допуснат войски на НАТО в страната много насилие имаше в Украина и много човешки е, животи бяха загубени. Но през последните месеци възникнаха много превратни моменти и свързани с разбиването на военни самолети. Руските военни самолети навлязоха във въздушното пространство на Украина. Комуникационните системи бяха изключени, а това представлява а, заплаха за пътническите самолети. Това означава, че трябва да се променят въздухоплавателните правила, за да а, не може да се повтаря тази ситуация. Благодаря. Благодаря, колега Пайт. Колегата Тарант има думата сега. Благодаря, господин председател. Не е лесно да се говори за е, война и военни действия е, от финансова гледна точка, е, но е, е слава го, е, вече е, не сме принудени да е, отбиваме военната си служба, така както на мен ми се случи. Е, в е, съветската армия. Но инфлацията е, е много висока. Е, резервът е намалял много. Как всъщност ние ще изпълним нашите задължения и поетите обещания към Украина. Е, която се намира в това бедствено положение. Е, цитираните цифри се отнасят за тази страна. Е, Също времено ние предлагахме първоначално около 500 милиона ежегодно, а сега германският федерален канцлер предлага малко да спестим от тези средства, които бяха предвидени да се отделят за Украина. Разумни ли са тези инвестиции? Благодаря, господин Тарант. Господин е, Кристофари. Много ви благодаря, господин председател. През последните 40 години Турция окупира територията на държава членка на Европейския съюз и то с е, драматични последствия. И тези последствия могат да се измерят с е, многото хиляди беженци от Кипър в други държави. Същото въжи и за същото, за същото свидетелство е големия брой изчезнали лица в Кипър. Ние обаче не показваме достатъчно симпатия, нямаме достъп до архивите на турските военни сили. А изглежда, че турските военни сили чисто и просто определят части от а, острова за военни зони. По този начин ние отказват достъп до документите, а голям брой лица са изчезнали и нямаме никаква информация за това къде почиват останките им. Това е недопустимо за Кипър, която е страна членка на Европейския съюз и Европейския съюз трябва да направи всичко възможно за да преодолее това затруднение. Господин господин Кристоф господин Морско La creazione del Fondo Strategico per gli Investimenti. Благодаря ви. Фонда за стратегически инвестиции е свързан с процес за европейска интеграция. Многократно господин Юнкер ни напомняше това, затова европейските граждани трябва да бъдат включени. Европейските граждани трябва да бъдат по-активни играчи. Трябва да намерим начин за финансиране на фонда, който в по-голяма степен да включва и европейските граждани. Само така ще може отново да лансираме европейския проект. Защото европейския проект е повлиял на редица хора в Европейския съюз и тук в частност имам предвид студентите, които са се възползвали от програмата Еразъм. Всички ние желаем Европа да продължи да съществува, но за съжаление Европа не може да направи да намери правилния път и да се изрази по правилния начин. За това ние трябва да помогнем. Благодаря. Благодаря, колега Моска. Следва госпожа Гърлинг. Благодаря, господин председател. Ще използвам тази е, възможност, е, за да насоча е, вниманието ви към ситуацията в моя избирателен район и положението, в което се намират гражданите на Гибралтар. Става дума за проекта Единно европейско небе. На предложението трябваше да се при да се отнася и до Гибралтар. Но след това, през 2009 година, е, държавите членки решиха, че трябва да изключат Гибралтар. И е, това е едно неприемливо решение за гражданите на Гибралтар. Предложението за повторно включване на Гибралтар е, е внесено отново в е, съвета за разглеждане от Великобритания и аз много се надявам, че този път няма да има дискриминационно отношение. Благодаря, госпожо Гърлинг. Колегата Вайо има думата. Е много ви благодаря, господин председател. в а, една много уязвима част на Европа все още продължава да е на лице военно положение. До по няколко години се вълнувахме от а, военните действия на Балканите и от отново сме свидетели на същото. Голям брой хора търсят някакво решение, бягат от домовете си. Говорим за цивилни за жертвите на тези сблъсъци. И така ни очаква ново поколение от деца бешенци. Защо не успяхме да предотвратим тази трагедия чрез преговори, чрез взимане на ефикасни мерки, за да защитим цивилното население. Трябва да гледаме на войната такава, каквато е. Войната не прави разлика между жертвите. Жертвите могат да бъдат от различно естество. Калиновски. Господин Калиновски. Благодаря ви, господин председател. На 19 януари Френското мини... Министерство по земеделието ни информира за сключването на двустранно споразумение с Русия за износ на свинско месо. Това определено е нарушаване на европейските правила. Европейската комисия беше информирана за течащите преговори, но не направи нищо за да спре процеса. А отношенията на Европейския съюз с Русия са от съществено значение. Руската федерация многократно се е опитвала да разбие нашето единство. Наложихме Русия наложи ембарго на европейските продукти ам, в Русия. Знаем какво се случва и в Украина, така че не трябва да позволяваме да нарушават нашето единство. Трябва да бъдем единни. Приканвам Европейската комисия да си свърши работата. Благодаря. Благодаря ви, казва госпожа Киртен Дарлинг, за 30 е, дни е, работещите в е, е компанията Е, Камел Лерт не получиха в продължение на 30 дни през 2009 година своето трудово възнаграждение, защото бяха стъчкували. Това е историческа несправедливост. И а, като имаме предвид а, плановете на правителството и а, възможностите на ресорните министри да въздействат върху индустриалното развитие и върху ситуацията в предприятията в този сектор, би трябвало да упражним натиск върху правителството, което пък от своя страна да накара ръководството на компанията да заплати на стъчкуващите възнаграждението им. Следва колегата Мато. Благодаря ви, господин председател. Изкушавам се и аз да говоря за Гибралтар като изпанец, но няма да го направя. Вместо това ще говоря за научно-изследователската дейност, защото тя е водеща за Европейски съюз последните години. На Канадските острови ние разполагаме с най-добрите възможности за наблюдение на космоса с един от най-модерните астрофизични центрове, този на Канарските острови. Той допринася значително за развитието на европейската наука и този център работи в тясно сътрудничество с други изследователски центрове, за да бъдем водещият телескоп за северните, северното полукълбо. И ние можем да го направим с подкрепата на испанското правителство и по този начин ще допринесем за напредъка на европейската наука през следните години Мрежата от телескопи телеско ще бъде важна стъпка напред за качественото опознаване на Вселената. Ето защо ви моля да подкрепите този проект. Благодаря ви. Благодаря, колега Мато. Думата има госпожа Родригес Пиньеро Фернандес. En el año 2006 el Banco Europeo de Inversiones concedió... Благодаря ви. През 2006 година Европейската инвестиционна банка отпусна 800 милиона евро заем на Крея Ескола в Валенсия. Девет години по-късно програмата по изпълнението на проекта закъснява, което означава, че хиляди деца се обучават при плачевни условия – Валенсия трябва да ремонтира училищата. Някой трябва да я принуди да го направи. Аз говоря за училището Кремона де Аглас, където аз самата учих, учих на времето. В момента там условията са ужасни и валенсианското правителство не желая да даде никакъв отговор и не желая да предприеме действия. този училищен център просто ще изчезне. А това е недопустимо, още повече, че причината е, че правителството не може да се изпълни задълженията. Благодаря. Е, госпожо, е, следва колегата Валенса. Благодаря, господин председател. В понеделник по време на съвета на министрите на селското стопанство комисията заяви, че държавите членки не могат на двустранна основа да се договарят с Русия и да поемат определени договорености. Да, Русия действително разделя Европа. Ние не бихме могли обаче да приемем дискриминационни практики спрямо отделни държави членки. Особено когато става дума за ситуации на криза, особено когато става дума за ситуации като тази в Украина, ние би трябвало да бъдем солидарни и единни. Благодаря ви. Господин Неков. Уважаеми господин председател, заради огромния брой конфликти по света, принудително разселените хора са над петдесет милиона души а напусналите родните си места за последната година са седем милиона. за последните две години в моята страна българия са потърсили убежище осемнадесет хиляди бежанци а отделно по дъблинския регламент има запитвания за връщане на още осем хиляди. това поставя българия в ущърб спрямо другите европейски държави защото бежанците остават в тези страни в които за първи път са прекрачили границите на европейския съюз освен за преразглеждане на европейското законодателство в областта на миграцията поставям категорично и най важните въпроси които са от първостепенно значение за нашата страна приемането ни в шенген и въпроса с бежанците. и двата са безусловно свързани с външната ни граница и трябва да намерят отражение в работната програма на европейската комисия за тази година. прилагането на шенгенското споразумение у нас трябва да е приоритет не само на българия а и на цяла европа благодаря за вниманието. Благодаря ви, колежката Шойдрова. С микрофона, ако обичате. Vážené kolegyně, vážení колегове, рада бих... Благодаря ви. Уважаеми колеги, бих искала да ви обърна внимание на отношенията между Европейския съюз и Русия. Руското Министерство на образованието издаде официален документ, в което приканва университетите да, цитирам, действат проактивно по отношение на европейската дейност на територията на Руската федерация. А, тук говорим за пропаганда. А, руското правителство желая да получи по-голям контрол върху академичните среди. Това ще се отрази на програмата Еразъм. Руската федерация би искала да информира студентите за официалното становище на правителството, преди студентите да бъдат информирани за възможностите по програмата Еразъм. Бих искал да подкрепя Европа. Европейското посолство в Москва, което подаде сигнал за тревога. Това е един тревожен сигнал, свързан с ограничаването на свободата. Студентите желаят демократични промени, а руския режим се страхува от това. Благодаря, госпожо Шодрова. Колегата Бренен има думата. Благодаря, господин председател. Миналия петък посетих една е, ферма, в която е, се добива мляко е, и там стопанинът отглежда 300 крави, които дават мляко и той продава млякото. Но изкупните цени на млякото са много ниски. Действително, хората се борят за всеки цент, за всеки паунд. Как точно ще се решат въпросите, свързани с цените на млякото, които се продават на веригите магазини? Как ще стигне млякото на достъпни и за потребителите цени до супермаркетите? Благодаря, колега Бренен. И така, приключихме с е, едноминутните изказвания. Е, имаме две съобщения. Амир Башия е, ще бъде член на Комисията по външни работи. Това е искане от групата на европейските консерватори.